Уважаеми колеги, следващото ни заседание ще е утре, вторник, 15 декември 2009 година от 9 до 13 часа, от 15 до